Colleghi, cominciamo la seduta. Allora, signora commissaria. Колеги, започваме заседанието. Госпожо е, комисар, е, уважаеми колеги, искам да ви приветствам с добре дошли на заседанието на нашата парламентарна комисия. Крим, тя има много голямо значение по редица причини – 28 са националните парламенти, които са представени днес тук. Или по-скоро, ако трябва да уточня, 16 а, а, делегации от национални парламенти и представители на повечето от останалите, включително и на страни извън Европейския съюз. Това подчертава още веднъж значението на днешното събитие тъй като диалогът с националните парламенти и с комисаря Малмстрём доказва несъмнено ролята на Европейския парламент в противодействието на организираната престъпност. Въпрос много голяма актуалност и приоритетност за нас. Поради тази причина е създадена и специалната парламентарна комисия – която се занимава с въпросите на борбата срещу организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари. Благодаря ви за днешното присъствие и участие, понеже имаме възможността да обменяме информация, становища и да обогатим размисъла по нашата тематика. Винаги е полезно да се обменя опит. Преди да навлезем в разискванията по същество, трябва да кажа, че сутринта обсъждахме измененията 744 общо, внесени от различни политически групи и парламентарни комисии. Приехме междинния доклад за организираната престъпност, изпирането на пари и корупцията. Ще чуем и кратко изложение. От докладчика, но трябва да подчертая, че постижението е изключително а, голямо, тъй като в този доклад се очертава пътя ни напред и най-важните насоки в борбата срещу организираната престъпност. И така сега продължаваме е, с работата си след обед. Около 20 на минути ще говори комисаря Малмстрём. След нейното изявление ще има възможност за въпроси и отговори, след което към 4 часа ще се наложи да си тръгне поради друг ангажимент. Господин Яколино, председателя на а, нашата комисия, след това ще представи работата по измененията и ще обсъдим въпросите на борбата с организираната престъпност, включително с а, въпроси за а, темата и отговори. В 5 без 10 ще приключим, за да преминем към следващата тема отново с въпроси и отговори. Общо 40 минути. Изпирането на пари ще бъде следващата тема, отново представена от докладчика с възможност за въпроси и отговори след това. Когато приключим, всички сте поканени на коктейл в лоето пред залата, в която се намираме в момента. Искам да уточня, че срещата е организирана така, че да даде възможност на всички желаящи да се изкажат. Разбира се, няма да има възможност всеки да се изкаже по всички теми, затова просто физически няма време. Но за да работим гладко, ви моля да ограничите изказванията, коментарите си и въпросите си до две минути, като се съсредоточите върху темата по същество, темата, която обсъждаме в момента. Няма нужда а, да се поставят а, въпроси извън конкретната а, тема. По такъв начин ще можем по- жива и непосредствена дискусия да проведем. Имаме и формуляри за регистрация в бял цвят са за обща дискусия с госпожа Малмстрём. Жълтия формуляр е за организираната престъпност, оранжевия за корупцията, зеления за изпирането на пари. Моля съобразете се с световия код на а, формуляра, в зависимост от желанието ви да участвате в дискусията по една или друга тема. Нашите сътрудници ще събират формулярите. Схемата ще бъде двама представители на национални парламенти, един представител на Европейския парламент – в изказванията. По същия начин ще процедираме и с въпросите. Два въпроса от национални парламенти, един от Европейския парламент. В хода на следобедната работа може да се наложи промяна на работния ритъм, все е смисълта да проведем успешно днешната ни среща. Надявам се, разполагате с цялата предварителна информация. Сесилия, колеги, Мнозина от колегите в момента гласуват в парламентарната комисия по гражданските свободи, правосъдие и вътрешни работи. Гласува се доклада Маковей за обезпечителните мерки, отнемането на облаги от престъпна дейност. Без да отнемам повече време, давам ви думата, госпожо Малмстрём. Благодаря ти, Соня. За мен е велика голямо удоволствие да обсъдим въпросите заедно с представители на националните парламенти и Европейския парламент. Ще се спра на нашите действия в три насоки – които ще бъдат обсъждани и по-нататък. Първо, престъпните пазари, като например киберпрестъпността, трафика на хора, огнестрелните оръжия, наркотици, наркотиците. На второ място, проникването на престъпния свят в законната економика и най-накрая подобряването на информационните потоци. Както добре знаете, договор от Лисабон след влизането си в сила обърна особено внимание на общите приоритети в Стохолмската програма и имаме многогодишната схема за политиката ни в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Това е свързано и с стратегията за вътрешната сигурност, представена през 2010 година и допълнена с приоритетите на националните програми с пълното участие на Европейския парламент и на националните парламенти. Много се радвам, че точно в този момент имаме възможност да обсъдим въпросите. Нека да започна с престъпните пазари и преди всичко с киберпрестъпността. Тук имаме е, все по-ясно навлизане на организирани престъпни групи. Е, трябва да е, се гарантира нашата сигурност, интернет да бъде безопасно място за делова дейност, а за целта трябва да имаме сигурни сделки, съществуване на доверие и на гаранции. През януари беше създаден към Европол Европейския център по киберпрестъпността, който подкрепя разследванията на държавите членки и е източник на експертна помощ по новите заплахи в областта на киберпрестъпността. Заедно с колегата Нели Круз през февруари в присъствието и на върховния представител Кати Аштън представихме Европейската стратегия за киберсигурността. Положителни са отзивите както от редица национални парламенти, така и от други заинтересовани страни. Националните парламенти играят много важна роля за разработването на национални е, стратегии и тяхното изпълнение. Преди коледа имах е, възможност е, съвместно с главния прокурор на Съединените щати Ерик Холдър да представя глобалната инициатива за борбата с сексуалната експлоатация на деца в интернет. Това е много висок ангажимент за обединяване на усилията, за намаляване на броя на порнографските изображения в интернет, в които има педофилски изображения. Много добре би било да продължим да обсъждаме тази тема. Имаме от тук и е, естественото продължение на тази тема. Трафика на хора, чудовищно нарушение на правата на човека и трансгранично престъпление, е, което носи огромни облаги на организираните престъпни групи. Много тежко е това престъпление и за това представих е, миналата седмица първия доклад за събирането на данни на европейско равнище. Е, в него се посочва, че има 18% увеличение на пострадалите и е, намаляване същевременно е, с 13% на осъдителните присъди, което е още по-обезпокоително. Огромни страдания причинява това престъпление е, на е, пострадалите, независимо от възрастта им. В Европейската стратегия се посочва какви са отговорностите на държавите членки. До 6 април тази година те трябва да транспонират новата директива, която въвежда нулева толерантност към трафикантите и засилва защитата на пострадалите. Може би и вие сте участвали в този процес и знаете в колко съкратени срокове се работеше. Само 9 са обаче държавите членки, които изцяло са транспонирали директивата към а, момента. Всички държави членки много държаха на директивата, националните парламенти много настояваха за нейното изпълнение, но за да може тя да влезе в сила, трябва да бъде транспонирана. Няколко думи и за огнестрелните оръжия. Както а, знаете, те се използват при различни престъпни дейности и са заплаха за сигурността независимо а, от това дали е реална а, или се възприема по този начин. Във Франция, Белгия, Норвегия през последните години а, станахме свидетели на трагични а, инциденти. Изготвяме стратегия а, за борба с трафика на огнестрелни оръжия до края на годината ще бъде готова, ще се криминализира трафика на огнестрелни оръжия и ще се въведат задължителни а, правила за обезвреждането им. Ще бъда много благодарна за приноса както на парламентарната комисия на Европейския парламент Крим, така и на националните парламенти за противодействие на риска, свързан с огнестрелните е, оръжия, с участие на максимално широк кръг заинтересовани страни, включително пострадали неправителствени пазари. И за да приключа с а, е, темата за престъпните пазари, трафика на наркотици е най-големият е, пазар, на който действат а, престъпни а, групи. Статистиката показва какъв е проблемът. Около 124 тона кокаин се потребяват в Европейския съюз от 4 милиона потребители, което води до 7500 случая на свръхдози. По договора от Лисабон е създадена агенцията за контрол на лекарствените средства и наркотиците. Това е агенцията, която ще разработи първият по рода си доклад е, на основата на събрани научни е, данни, е, данни за трафика, за потреблението и така ще се изясни повече какъв е проблема с производството на амфетамини, което лесно може да бъде преместено от един обект на друг, както и агресивното навлизане чрез интернет на така наречените законни възбуждащи вещества. Сега преминавам към втората си основна тема как се навлиза в а, законната економика. А, това е ясен път а, за изпиране а, на облагите от престъпна а, дейност а, чрез а, прането на пари, чрез а, корупцията а, се навлиза широко в пазарите, на които можем а, да се противопоставим с обезпечителни е, мерки и отнемане на имущество в полза на държавата. Много важно е, е държавите е, членки и техните структури за финансово разузнаване да засилят сътрудничеството си, защото те са в челните редици на борбата срещу тези явления. Има и платформа, в която се обменят добра практика, информация и експертни познания. Неодавна приехме предложение – за а, четвъртата директива за борба с изпирането на пари като а, важна а, стъпка към приемането на актуализиран а, план за а, действие на работната а, група по а, финансови действия. Изпирането на пари е единия аспект. Другият е корупцията. Големи са различията а, между отделните държави членки в тази а, насока – Огромни са а, сумите. Дори и по най-предпазливи консервативни а, разчети а, се губят около 120 милиарда а, евро годишно а, за европейската економика. Освен това а, е застрашена самата тъкан на обществото и неговата легитимност. Ето защо а, беше прият, прието решение да се приеме доклад за борба с корупцията, който ще представи констатации и индивидуализирани препоръки за всяка държава членка и за Европейския съд като цяло. Ние в никакъв случай не се боим от конструктивна критика и мислим, че по този начин ще ориентираме по-добре националните действия. Подкрепата на националните парламенти и на Европейския парламент е от изключително значение. Ние се надяваме, че всички вие ще се ангажирате и ще следвате конкретните препоръки, защото има много влиятелни интереси, които се опитват да разводнят съдържанието на този документ. И веднъж след като той бъде публикуван, надявам се, вие ще го обсъдите и след това ще а, дадете натиск за въвеждане на препоръките. Соня обясни отсъствие на някои от нашите колеги. Настоящите инструменти, които имаме за конфискация и замразяване на престъпно придобито имущество, в момента не са достатъчно ефективни. Поради тази причина трябва да имаме регламент в тази насока. По този начин ще бъде по-лесно за държавите членки да конфискуват приходите, които се създават следствие на незаконна дейност. Надяваме се, че с това ще доведе и до положителни резултати, защото тази директива е от изключително значение. И накрая, необходима ни е по-добра информация по-добра информация между националните граници и европейските институции. Европел, да, Европол, извинявайте, дава допълнителна стойност, защото улеснява тази информация и, нейната, и нейния анализ. По-добро споделяне на тази информация изисква културна промяна в много поли, полицейски сили. Имаме инструменти, но те не се използват и трябва да обсъдим по какъв начин можем по-добре да ги използваме, за да обменяме информация, Имаме шведската инициатива, имаме възможности, но много малко държави членки се присъединиха. Трябва да преминем към една европейска култура в полицейските части и да реформираме правното основание на Европол, т.е. те да имат много повече отчетност във връзка с разписаното в договорите. Въпросът остава за парламентаристите, разбира се, как да се разглеждат нещата, в националните парламенти с предварително разглеждане на информацията, последващо разглеждане на информацията, Европейския парламент и националните парламента ще участват в дебата за многогодишните а, рамки, на, многогодишните програми на агенцията. Освен това, те ще получават и информация с помощта на доклади, ще получат всякакви други анализи, информации и доклади, които са свързани с целите на Европол. Освен това ще получават и доклад за качеството и количеството информация, предоставена от всяка една страна към Европол. Европейския парламент ще обсъди и споразумение с трети страни във връзка с практическо сътрудничество. Освен това, искаме да има възможност за работа между Европейския парламент и Европол за класифициране на чувствителна информация, когато това е възможно от гледна точка на обучението. Искаме да слеем СЕПОЛ, полицейски колеж и Европол, за да може по този начин да подсилим сътрудничеството и да засилим ползите, кое, като се напред на затегнатите финансови мерки. Това ще доведе до по-високо качество така както, на обучението, така както сме го описали в своето съобщение. Разбира се, трябват ни пари, трябва ни финансиране. Преговорите по многогодишната финансова рамка все още текат. По отношение на вътрешната сигурност, комисията предложи голямо упростяване независимо с каква цифра в крайна сметка излезем, този процес на упростяване е важен. Важно е да имаме споделено управление, за да може държавите членки по-добре да използват експертните познания. В, по отношение на сигурността искам да имаме една, един общ фонд, т.е. да имаме един миграционен фонд и един фонд за сигурността. Мисля, че така ще е много по-гъвкаво, ще е много по гъвка възможност да разпределяме средствата. И така, отново се обръщам към колегите от Европейския парламент да подкрепят това. Надявам се то скоро да се случи на практика. Уважаеми членове на Европейския парламент, на Националния парламент, има много неща, за които мога да говоря тук, но ми се ще да дам време за обсъждане и също така да мога да отговоря няколко въпроси. Благодаря много за отделеното внимание. Благодаря, Сесилия. искам да наблегна и да засиля твоето послание, че наистина трябва да има този обмен на мнения. Ето за това ние се срещаме с членовете на националните парламенти. Това, което ние правим в рамките на нашата комисия, комисията Крим днес, се концентрира върху нещо, което е толкова важно, не само за парламента, но и за самата сигурност, също така и за свободите и правата на всичките граждани на Европейския съюз. За първ път имаме специална комисия за организираната престъпност и прането на пари и корупцията. Аз а, ти зададох един много прост въпрос преди две години. Попитах дали има проучвания, дали имаме някаква идея до каква степен нелегалната економика оказва влияние върху легалната економика в Европейския съюз. Става въпрос за организираната престъпност, за структури подобни на мафията, до каква степен те работят в държавите членки, каква е цялостната ситуация, какво знаем за нея. И по какъв начин виждаме този ефект върху економиката на Европейския съюз? Получихме много ясен отговор от твоя страна. Отговора на госпожа Малстром беше, че всички 27 държави, за съжаление, към онзи момент бяха в ситуация, в която се опит, в която има опити да се увеличи престъпната дейност в Европа. Нямаше нито една страна, която да бъде изключение в комисията Либе Излязохме с един доклад за организираната престъпност. Аз имах честа да бъда докладчик по този документ. Беше прият в пленарна зала през октомври 2012 и оттам нататък Незабавно а, помолихме да бъде направена тази комисия. Тя се създаде преди една година и оттам нататък започнахме да правим проучвания, изслушвания по всякакви въпроси, които могат да представляват интерес, не само такива свързани с настоящата ситуация, но такива, които представляват интерес за организациите, за институциите, които също занимават с разследване. Forti e partecipi in questa attività di contrasto Тоест, искахме да гарантираме, че имаме всички факти за организираната престъпност, по какъв начин нещата са свързани с организираната престъпност, с корупцията и с прането на пари. Тази комисия отиде на визита в Вашингтон миналата седмица, където получихме общ преглед за сътрудничеството, що се отнася до областта на разследването и правосъдните въпроси с трети страни. Разбира се, САЩ е много важен наш партньор в това начинание, защото и, и поради тази причина се срещнахме с различни агенции, които работят по проблемите на организираната престъпност, прането на парите и корупцията. Срещахме се с заместник главния прокурор, с важни хора от тяхното Министерство на финансите, такива, които се занимавали с конфискация на незаконни игри. Те имат една много интересна система. Що се отнася до разделението и разпределението на печалбата от незаконна дейност. Интересно е какво мислят националните парламенти за този въпрос като цяло, защото това е една невероятна възможност да сме тук и да можем да чуем вашето мнение. Надявам се, че ще разберете, че ни можем да бъдем още по-ефективни, ако получим вашата подкрепа на национално ниво – Нека отворим дебата. Първо се извинявам, ако сбъркам някое име. Колегата Ханика от Швеция. Първо давам думата на вас, след това на господин Славов от Чешка република. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. От името на Комитета по правосъдието в Швеция, искам да кажа следното. Това ни притеснява, що се отнася до възможното създаване на прокурорски офис в Европейския съюз. Ние смятаме, че няма подходящо основание за създаването на един такъв общ, такава обща прокурорска система за Европейския съюз. Ако наистина се смята, че трябва да има една такава един такъв орган, или служба прокурорска, трябва да имаме конкретен законодателен акт, върху който да се основаваме. Според нас трябва това предложение първо да бъде предшествано от едно напълно а, изчерпване на всички възможни други варианти. Представителя на чешката от Чешкия сенат. Госпожо комисар, дами и господа, Бих искал първо да благодаря на организаторите за това, че ни предоставиха възможност да обсъдим този въпрос тук. Сега искам да ви кажа няколко думи за това, което правим в Чешката република относно проблемите, които обсъждаме в момента. Тези проблеми са обект на нашето внимание отдавна. Зато ние приехме всички международни стандарти, стандарти на международното право и общностното право в борбата срещу международната организирана престъпност, включително и прави, правилата, изискванията за борба с трансфера на средства, постигнати по незаконни начини. Смятаме обаче, че мерките са недостатъчни за сега и че трябва да, да работиме в по тешно сътрудничество с международните институции, типа на Европол за обмен на информация. Ние а, обсъстваме във всички мероприятия за борба с фалшифициране на евро и други валути, както споменахме вече. Европейското законодателство обаче трябва да отчита принципа на пропорционалност и е, трябва да отчита е, националните специфи... специфики. Също но трябва да има хармони, хармонизиране на санкциите срещу а, различните престъпления. Или, или поне минималните санкции трябва да бъдат хармонизирани като същевременно се прилагат и еднакви, еднакви мерки за онези престъпници, които съдействат на правосъдието. Благодаря. Давам думата на Таня Файон. Благодаря, госпожо председател. Аз също смятам, че обмена на мнение е от огромна полза за всички нас. Днес приехме един проект за проект. Ще проемеме проекто доклада на господин Няколини. В този доклад са залегнали много полезни според мен препоръки, препоръки, които са пред, предписват или, или предлагат забрана за политиците, които са извършили престъпление, да се явяват отново на избори. Що се отнася до службата Европейски прокурор. Предложението съществува отдавна. Европе... Лисабонският договор предвижда а, и предполага възможност за създаване на подобна служба, но Европейската комисия все още не е излезла с предложение в тази област. Би му Създаването на подобна служба би позволила съкрещаване на сроковете. Какво смятате да правите е, в, е, по този въпрос? Още един проблем. Проблема свързан с е, корупцията. Европейската комисия ще публикува днес доклада за състоянието на корупцията в различните държави членки. Е, този, този доклад по принцип се разпространява от Transparency International, но на практика не съществува обща хармонизирана дефиниция на понятието корупция. Ние бихме искали да се създаде е, подобна дефиниция, да се какво, какво точно разбираме под е, корупция? Дали начина по който се е, възприема корупцията, дали на основата на други критерии, бихме искали да има подобно, подобна дефиниция. Господин Ян Улевски от Полския Сейм. Няколко думи. Не знам дали разполагам с достатъчно време, за да навлеза в подробности по темата корупция и други теми, които обсъждаме в момента, но не сме споменали до сега думата превенция. Говорихме за превенция на потреблението на наркотици сред младите хора, но нека да не забравяме, че корупцията е една заразна болест. Тя се разпространява като микробите и бактериите. И и у... нези, които са маргин са били маргинализирани в дадено общество, те много бързо а, успяват да се превърнат в а, а, фактори за заразяване с а, корупция. Нека не Нека не забравяме, че в някои държави членки има известна търпимост към, проявява се известна търпимост към корупцията в някои държави членки. Корупцията се смята като част от националната традиция. Така че смятам, че трябва а, също така да включиме борбата срещу корупцията в учебните програми. Днес корупцията се толерира в много страни интернет е начин за подпомагане, подхранване на корупцията в някои страни. Преж, преждеговорящите споменаха корупцията сред политиците. Това е една тема, която а, е а, любима тема на медиите, но от друга страна стигаме до, до, до заключението, че, поли, че само политиците са корумпирани, но мисля, че малката, дребната корупция понякога може да бъде по-страшна и да има по-тежки последици, отколкото корупцията сред политиците. Сега давам думата на господин Ферони от гръцкия парламент. Όπως επίσης, κυρία Επίτροπε, για την εξαιρετικά... Добър ден на всички. Благодаря на госпожа комисаря за много подробното изложение. Дано да е възможно да получа отговор на следния въпрос. Мисли ли се по констатациите на международните проучвания за трафика на хора и наркотици? Има редица фактори, които благоприятстват трафика. Например, географското местоположение, отворените граници, економическата криза като допълнителен фактор. И на този фон очевидно трябва да противодействаме на организираната престъпност, а за целта ни трябват финансови средства. Има страни, които са много тежко засегнати от економическата криза и като част от е, а, техните програми за преодоляване на кризата се налага урязване на първоначално предвидените средства за полицията, за а, другите правоохранителни структури – от тук проистича и въпросът ми. Какво се очаква от а, така тежко засегнатите от а, кризата държави? Европейския съюз ще предоставя ли средства, за да може дори най-тежко ударените от а, кризата да могат да дадат своя дял в борбата? В противен случай, държавите, които трябва да се борят е, с кризата, ще продължават да бъдат слабото звено в веригата и ще бъдат е, източник на заплаха, която ще се разпространява и в други страни. Благодаря от Европейския парламент, групата на АЛДЕ. Заповядайте. Благодаря. Аз съм а, брит тански либерал, член на групата на АЛДЕ. Въпросът ми е следния. Невероятен е парадоксът. Както каза госпожа комисарят, организираната престъпност е чудовищно голяма и се разраства всяка година. Милиони работни места се губят, милиарди е, несъбрани данъци потъват там, а работни места и данъчни постъпления в тези толкова тежки е, времена са ни изключително важни. Много голяма ще е ползата от борбата, но ето стигам до парадокса. Националните правителства бездействат. Те е, не предприемат решителни, бързи, категорични мерки. Има недоверие между тях. Твърде малко и твърде бавно се работи. И предизвикателството е как можем да натиснем националните правителства да работят по-енергично, да сътрудничат, е, за да спасят именно тези загубени милиони работни места и милиарди данъчни постъпления. И тук е а, госпожа комисаря. Как да накараме правителствата да заработят? Да плашим гражданите? Да им говорим за зловещо надвисналата опасност или по някакъв друг начин? Бихте ли ми казали? Благодаря, а, Франсуаз Пиле. Благодаря, госпожо председател. Решението за създаване на специална комисия показва, че вие имате желание да действате и ние приветстваме това. Разбираме обаче, че ние се опитваме да се бориме срещу едни отрицателни фактори, но а, тази борба би била успешна само когато разполагаме с необходимите методи. Не би ли трябвало да има едно по-добро, по-балансирано -по съотношение между мерките а, и а, зачитане на личната свобода и а, личния живот? като например дан, дан, данните, информацията за всички трансфери, финансови трансфери. Питам се аз. Не, не, не значи ли, че това ще, ще доведе до а, един момент до прекратяване заплащането в кеш? И как бихме създали един списък на благонадежните предприятия в дадена страна. Това, тези благопри... благонадежни предприятия биха могли да бъдат включени в един списък, към който да се обръщаме, когато организираме обществени поръчки. Сега, господин Грозаро. grazie. Innanzitutto vorrei salutare la signora Sonia Alfano cordialmente. Благодаря. Приветствам ви, госпожо Соня Алфано. Аз съм член на Румънския парламент, но представлявам италианската етническа група в Румъния. И това е едно мълцинство, ние сме представени в парламента, в румънския парламент и имаме е, такова представяне в парламента от 1992 година. Мога да ви уверя, че в Румъния като нова държава членка на Европейския съюз ние също имаме проблеми с рециклирането на пари, т.е. тяхното изпиране, корупцията и организираната престъпност. Това са явления, които са нови и които застрашават бъдещето на младата румънска демокрация. Имаше изменения в законодателството, които се случват с течение на времето. Засилихме сътрудничеството с правоприлагащите органи в другите страни. И въпросът, който искам аз да поставя е следния. Винаги, когато изпращаме своите доклади в, а, към Брюксел по отношение на тези проблеми, винаги а, биваме посрещнати с критика. Моят коментар е следния. Ние правим усилия, опитваме се да изкореним тези дейности в Европа. И все пак, за каква степен говорим за Рума... до каква степен говорим за Румъния? Благодаря, казва председателката. Добре дошли сред нас комисара Малстрам. Сега ще отговоря на всички въпроси, които бяха зададени. Благодаря, госпожо председател. Някои от вас по-скоро имаха коментари, отколкото въпроси. Те бяха отчетени от нас. Благодаря. Знам, че ще продължите обсъждането от този следобед. Нека сега започнем с, с, коле... с шведската ми колега. Що се отнася до Европейската служба, Европейската а, прокурорска служба, колегата Вивиан Рединг всъщност отговаря за този въпрос. Знам, че в момента се прави оценка на въздействието и по-късно ще излезнат с предложение. Не мога да ви дам точния график за това, но с удоволствие ще продължа да ви информирам в тази област. Това беше по отношение на Европейския прокурор. В момента това е в мандата на госпожа Рединг. Не знам точно кога ще излезем с предложение. Беше зададен въпроса за корупцията в доклада, който в момента подготвяме. Черновите се сменят буквално през час. Ние сме дали едно по-общо определение за корупция, така както се използва от Обединените нации, включително и злоупотреба с власт. Не дупликираме, не копираме директно информацията, но все пак използваме тяхната работа, консултираме и с академичната общност, така че сме се опитали да съберем конкретни съвети за държавите членки, какво по-добре могат да направят те и също така сме дали добри примери от други държави членки. Фокусът, разбира се, е върху превенцията. Някой от вас говори за превенцията, че това трябва да се преподава в училище и така нататък. Има добри примери, които искаме да разпространим. Така че надяваме, че не просто отвояваме усилията, т.е. копираме вече направеното, а правим нови неща. Разбира се, ясно е, че няма едно универсално решение за всички. Въпреки това има полезни неща за всеки. Надяваме се да успеем да издаваме този тип документа на всеки две години, за да можем да отчитаме напредъка, който е бил отразен. Имаше една дама от Гърция, може би тя излезе, не, не е излезнала. Тук сте. А, госпожо? Ние наистина сме много наясно с трудностите, пред които в момента е изправена Гърция, както и много други държави, с тежки мерки за затягане на финансовата дисциплина, урязване на бюджета на полицейските власти и така нататък. Европейския съюз не може да подпомогне директно финансово полицията, но въпреки това можем да седнем с отделни държави членки и да им помогнем. Заедно да споделим, да видим каква, какви трябва да бъдат приоритетите за наличните средства като финансиране, за да могат да се стартират проекти и да се постигнат важните за тази конкретна страна цели, т.е. ние им даваме насоки как да използват паричните си средства в дългосрочен план. Освен това, трябва да правим и това, което вие правите днес тук, но както господин Ньютон Дан каза, за да може да се изгради доверие и да може да се използват инструментите, които имаме, може да поискате а, от друга полицейска служба в друга страна да ви кажат дали имат същата ДНК проба. Тези неща обаче, тези инструменти не се използват много днес и ето защо аз съм съгласна с колегата от Обединеното кралство, че няма достатъчно доверие в Европейския съюз между различните държави членки, а трябва да работим това, защото, по това, защото наистина а, сътруд... престъпниците си сътрудничат и то много по-добре от нас. Ето защо и ние трябва да следваме техния пример. Изслушах слушах вашите предложения. Мисля, че господин Яколини също ще навлезе в тази тема. За сега нямаме все още предложения, свързани с плащането кеш, но наистина мисля, че тази тема заслужава нашето внимание и можете да продължите е, обсъждането днес е, след обед, включително и списъка на благонадежните предприятия, както казахте. Знам, че в някои страни това се практикува и можем да обменим опит по тази тема. Мисля, госпожо председател, че това беше, това бяха въпросите и коментарите. Благодаря за възможността да обсъдим този проблем и ще продължим да работиме заедно. Пожелавам ви ползотворна работа днес след обед. Благодаря на комисар Малстрам. Знам, че вашето разполагате с оскъдно време. Благодаря ви все пак, че участвахте в този обмен на мнения между Европейския парламент и представителите на националните парламенти. А сега давам думата на господин Яколино, който ще представи своя доклад и кой, който бе прият тази сутрин. Господин Яколино, имате думата. Buon pomeriggio a tutti quanti voi. Благодаря. Добър ден на всички. Стори ми се, струва се, че сутринта постигнахме съгласие по отношение на този документ. Той е много структуриран и е една важна първа стъпка в борбата с организираната престъпност, с корупцията и с изпирането на пари. Именно за това беше създадена и тази специална комисия, която се подкрепи от различните политически групи и също така има много членове и това е ясен сигнал, че борбата срещу престъпността, мафията и прането на пари се определя от един задружен от задружни усилия от всички политически партии на Европейския съюз. E Няма съмнение, че само едно засилено сътрудничество в областта на правоприлагането и полицейската дейност ще ни гарантира успеха, който искаме да постигнем. За да можем да конфискуваме парите, които са били натрупани вследствие на незаконна престъпна дейност. От другата страна на улицата приехме един текст по отношение на конфискацията на незаконно придобито имущество – за да можем да засилим мерките срещу престъпността и а, приходите от нея. Това е предизвикателство за целия Европейски съюз. Ние имаме усещане за отговорност от държавите членки. До известна степен нещата трябва да се разтегнат и да обхванят и банките, а също така и търговските палати и камари, защото те могат да ни помогнат, като ни посочват подозрителни транзакции. Както знаем, 120 милиарда евро ни струва престъпността на година, а цифрата в световен мащаб е многократно по-голяма. Всъщност, да си говорим за 1 трилион. Това са пари, които се точат от законната економика – и цялата ни отговорност тук е да защитим, да закрилим, да осигурим закрила на тези граждани, които спазват закона. Това е съобщението, посланието от обществените органи, които много често биват а, обвинявани за това. Трябва да сме много внимателни и за организациите, които са в контакт с обществената администрация. Трябва да сме сигурни, че има законодателство на място в държавите членки. Имаме италианския модел, това, което ние имаме, въвежда една специална специално престъпление. Става въпрос за престъпление в стил мафия. Този модел съществува в Италия, трябва да съществува и на други места. Всеки, който е бил заловен в това, вече не може да работи с други държави членки. Освен това, ние сме излезнали дори по-надалече в своето определение за корупция и за изпиране на пари. Имаме допълнителното определение за самоизпиране на пари, което сега съществува във Франция и Белгия. Освен това имаме и предотвратяване и а, навременно забелязване на неправомерно използване на влияние. Тогава, когато се търси подкрепа от различни лица, това е много важно в бизнес средите e delle imprese. Ci siamo occupati anche delle scommesse illegali. Трябва да бъдем много внимателни тогава, когато се окажем в един такъв незаконен цикъл, който спира определени компании да вършат своя бизнес. Има още един вариант за изпиране на пари, това е хазарта. Виждали сме случаите, в които има нагласяване на резултатите от спортни събития, спортни матчове и така нареченото комбиниране, т.е. има матч между два отбора, който би трябвало просто да бъде една честна игра, но често се случва мачовете да се оговарят и това да се разминава с реалността. Там, където имаме оговаряне на матчове, където нещата са предварително оговорени. Така че сключването на облози и залози да може да доведе печава, това е напълно незаконно. Уреждането на мачовете в спорта трябва да бъде престъпление. Нелегалните дейност в спорта, всички тези неща, които могат да доведат до такива неща, които повлияват изхода от а, спортно състезание или от матч. Разгледали сме практически подробната пътна карта за всички транснационални и международни престъпни дейности, които сме обсъдили, с нови начини за правоприлагане, включително и неща, които засягат киберпрестъпността. трябва да разгледаме частния сектор и сектора на незаконната престъпност. Трябва да разгледаме и банковия сектор. Наскоро в Европейския парламент приехме двойния пакет. Много държави членки работят в областта на управлението на банките. Разгледали сме и проследимостта на финансовите парични потоци. Това беше описано като ключов елемент при борбата с прането на пари. Трябва да се трябва да се а, образуват политическите партии. Това говори само за себе си. Хора, които с... имат висяща присъда, не би трябвало да могат а, поемат държавни постове, например такива, които са учени във връзки с мафията при нас, нямат право да заемат държавна служба на различни нива за следващите пет години. Съвсем наскоро нашата комисия отиде в Вашингтон, защото ние вярваме, че международното сътрудничество с трети страни е от изключително значение, особено що се отнася до борбата с трафика на наркотици. Там има цял набор от дейности, които оставят след себе си а, престъпления и а, човешки жертви, най-вече трафика на хора, трафика на човешки органи, трафика на наркотици. Има толкова много непридружени малолетни лица, които просто изчезват без следа в така наречените кладенци, в които умира надеждата. През юни се надяваме това да влезе в пленарна зала и през октомври ще се опитаме да видим по какъв начин можем да се справим с организираната престъпност, като навлизаме в последната заключителна фаза. Нашите предложения за обучение в а, правоприлагащите органи, става въпрос за полицейските части, Eurojust, Europol и Европейската прокурорска служба, която ще може да даде един тласък на правосъдните власти и властите, които се занимават с правоприлагане за справяне с международната престъпност. И така, дами и господа, това е рамката, в която ние работим. Разбира се, от приемането на Лисабонския договор сътрудничеството в областта на правосъдието и, в област, и на парламентарно ниво са станали важни неща от законодателния процес. Европейския парламент беше много бърз и бързо разгледа своя списък с приоритети и премести борбата с организираната престъпност начало на своя списък от приоритети. Ще продължим да работим по тези неща, да полагаме усилия, за да можем да постигнем опростяване на процедурите и на бюрократията що се отнася до нейната модернизация, до модернизацията на обществените власти. Регламента ще се ограничи до минималното. Сигурен съм, че при продължаването на нашата работа ще получим подкрепата на националните парламенти и съм доста сигурен, че комисар Малстрем и също така комисар Рединг ще следят много внимателно какво ще напишем в своя окончателен доклад, който ще излезе през октомври тази година. По този начин ще се даде тласък на, за създаване на необходимото законодателство, което ще ни позволи да се справим с проблемите. Благодаря ви, господин Яколино. С това започвам дебата. ще дам 5 минути за въвеждане в темата за организираната престъпност. Това ще бъде първия панел. Там ще разгледаме организираната престъпност и борбата с нея. Ще помоля колегите от националните парламенти, които искат да вземат участие, просто да попълнят синия списък синия си лист, извинявайте. Una premessa essenziale nella quale era pure contemplata. Така, сега, по-конкретно. Аз бях посветил един абзац на организираната престъпност и борбата срещу организираната престъпност. В приятия днес документ наблегнахме на три аспекта – а, на тази борба. Първо, необходимостта да се, ре, да се реагира светкавично и категорично срещу а, придобитите по незаконен начин средства. Конфискацията, иземането превентивното иземане като мярка в наказателното право. Това според мен би, би била една от важните мерки за борба срещу с организираната престъпност. Повтарям още веднъж превентивно изземане. Второ. А, лишаването от свобода. А, е, лишаване от свобода в а, специфични а, затвори или заведения, защото от практика и от опит знаеме, че много от мафиотите продължават да е, ръководят престъпни организации от затвора. Т.е. трябва да се прекъсне връзката между е, мафиотските ръководители и техните подчинени. За, на практика за това, е, за това съществува затвора да се е, прекъсне връзката между един престъпник и обществото, като разбира се, е, той бива задържан и е, излежава своята присъда в място, което е, е разполага с нормални, при нормални условия. Втор, трето, възможността във всяка държава членка да бъде прието законодателство, което да превръща в престъпление някои е, деяния, защото в много случаи, в някои държави членки, някои престъп... това, което мафиотските престъпления не, са не попадат в обсега на а, наказ, на наказателното право. Става дума за и не плащ, за избягване на а, изплащане на данъци, и други престъпления, т.е. ние трябва да имаме едно хармонизирано законодателство, което да ни позволи да водим ефективна борба срещу 3600-те престъпни групировки в а, а, Европа. Тази цифра ни бе е, предоставена от Европол. Става дума за а, престъпни групи, които се занимават с а, трафик на човешки същества, с а, трафик на наркотици. Нека не забравяме, че Ротердам, с пристанището в Ротердам е изходна точка за разпространение на наркотиците в Европа. Естествено, за това тази борба се нуждае от много ясно изразена политическа воля. От една страна трябва да защитиме благонадежните предприятия, тези предприятия, които са ем, добросъвестни платци и същевременно временно да в рамките на Европол или с помощта на Европол да разполагаме с необходимите методи за борба с другите, с престъпните груп, групировки. Е, също същевременно трябва да разполагаме и с възможност да защитиме свидетелите, защото те ни помагат и ще ни помагат в борбата срещу с международната организирана престъпност и за да продължим нашата дискусия, давам думата на испанските колеги. Какво мислите? Как, какво мислите за испанските затвори? Какви с, е, какво е вашето мнение? Затворите е, сигурни ли са? Смятате ли, че е, попадналите в испански затвори престъпници имат връзки с външния свят или нямат, има ли възможност за въвеждане на по-строг режим. Естествено не става дума за изтезание или каквото и да било друго. Става дума за по-строг режим, за да може е, излежаващите присъди да е, живеят в нормални условия, но да не бъдат в състояние да е, командват и ръководят престъпни групи от затвора. Госпожа Ника Дуан има думата. Благодаря. Госпожо председател, в Швеция сме създали звена за борба с организираната престъпност в парламента, група, която работи в много тясно сътрудничество с различните звена в правителствата, в различните ведомства, министерства и така нататък. Не само централните институции работят и се борят с това явление, а имаме една много ефективна структура за борба с престъпни деяния. Има поддържаме и тясно сътрудничество с общините, с органите на местната власт използваме едни и същи методи на работа, так и нашето сътрудничество непрекъсто се усъвършенства и мисля, че можем да служим за пример в тази област. Благодаря. Сега давам думата на испанските колеги по казаното току-що. Добър ден! Преди всичко, Искам да ви поздравя за създаването и функционирането на парламентарната комисия, както и за организирането на днешната среща. Тя ни дава възможност да обсъждаме тема изключително важна за нашите граждани. Сега Европа е на съдбоносен кръстопът. И смятам, че европейските институции трябва да изразят своята загриженост именно по теми, които са близки до сърцето на нашите граждани. Корупцията, организираната престъпност и изпирането на пари са темите, които основно обсъждаме днес. Вие ми поставихте въпрос. Според мен няма съмнение, че борбата с организираната престъпност е изключително важна. Също както и е, борбата с корупцията и изпирането на пари. Европа трябва да поддържа система от гаранции, които са част от нашата история, от нашата правна култура – и за да действаме ефикасно, ако можем да пресечем контактите между мафиотските босове, ще можем да сложим край на вековни вече контакти Водени са а, десетилетия и столетия наред битки, а, за да бъдат гарантирани правата на лишените от свобода. Това не означава обаче, в никакъв случай, както и вие казахте, не бива да се превръща изтърпяването на наказанието в изтезание или нарушаване на индивидуалните права, но прекратяването на връзките с външния свят, освен по строго регламентирания начин, може да бъде добра превенция. Сега от името на Полския сенат. Давам думата на колегата. Благодаря. Банално е да се каже, че Европа се превърна в голям и привлекателен пазар за всякаква дейност, което означава организирана дейност, а също така и организирана престъпна дейност, в това число трафик на наркотици. Вие ясно представихте картината, такава каквато съществува днес, но от друга страна трябва да противодействаме на престъпната дейност и то по един по-ефикасен начин. Аз съм инженер по образование и вярвам, че системата може да се усъвършенства чрез конкретни подобрения в различни нейни части. Ако престъпната дейност обхваща над 3% от населението, това означава, че правосъдието и правоохранителните органи не могат да се справят с традиционните демократични средства на правовата държава. Това означава друг вид действия отвъд пределите на традиционните. В този случай се налагат европейски процедури, чрез които може а, да а, се осигури намеса от европейските институции в определени държави членки. Ние имаме вече такъв пример с процедурата при прекомерен дефицит, когато той надхвърля 3% от БВП. И тогава европейските институции имат право да предприемат мерки. По същия начин, когато се борим с престъпността, ако се надхвърли определен прак – над който държавата членка сама не може да се справи. Не поради нежелание, небрежност или други слабости, а просто защото през страната минават определени а, е, транзитни маршрути, то тогава трябва да имаме допълнителни процедури и допълнителни мерки за по-ефикасно противодействие на организираната престъпност. Благодаря. Благодаря. Давам думата пак на господин Яколино да отговори. Не. Съвсем накратко. На колегата от Швеция по въпроса за координацията и споделения положителен опит на Швеция, бих само отбелязал с удовлетворение – доброто сътрудничество, мисля, че вашия пример още веднъж доказва колко голямо значение има то в успешното всекидневно противодействие на организираната престъпност и на всяка друга форма на трансгранична престъпност. Сега се обръщам към испанския колега. изтърпяването на наказанието лишаване от свобода при строг режим в Испания и в Италия може би означава нещо различно, но поне от нашия опит знаем, че макар и задържани, престъпните босове продължават да дърпат конците отвътре. И за това говорих, че запазвайки човешкото достоинство и спазвайки правата на човека, все пак можем да предприемем мерки, чрез които да ограничим връзките с външния свят. Към полския колега се обръщам с идеята за надхвърлянето на 3% прак като механизъм, който задейства мерки отвън. на европейско равнище могат да се приемат законодателни актове само с общи норми, а вече прилагането им на национално равнище може да е съобразено с спецификите. Благодаря, господин Яколино. Само бих добавила още нещо. Миналата година Получих информация за ареста на испански мафиотски бос в Мадрид, който не само успява да запази връзките си с престъпната си мрежа, но дори отвътре, от затвора в Мадрид, той се радва на специални привилегии, разполага с мобилен телефон – от който поръчва убийства и ръководи трафика на наркотици. Това беше установено миналата година. Такива действия трябва да се предотвратят. Престъпниците разполагат с огромни парични средства и миналогодишната полицейска акция е, в Испания доведе до 69 ареста на членове на руската мафия в Барселона и другаде, които е, се занимаваха с е, трафик на наркотици и друга престъпна дейност. В Германия и Австрия последваха подобни полицейски акции. В Белгия преди няколко години – италианската дрангета също беше предмет на а, полицейски акции в а, Брюксел и околностите и така а, бяха а, иззети средства с огромна стойност. Много трудно е да се хармонизира правопорядъка на 27 държави членки, когато правните ни системи са различни, вижданията ни за организираната престъпност изпирането на пари и корупцията са различни. Гражданите гледат различно на тези проблеми. Италианските граждани могат да се различават в становищата си по тези въпроси от, примерно, холандците. Но пристанище Роттердам е разпределителен център и огромен поврат може да се постигне именно там, при пробива в търговията с кокаин. Твърде дълго сме работили според географското си местоположение в рамките на собствените си граници. И на тази основа сме разработвали плановете си за действие. Но като анализираме внимателно фактите и на основата на опита си и убежденията си в държавите членки, ние предприемаме действия, като същевременно трябва да държим сметка за взаимовръзките между отделните организирани престъпни групи. Те действат в всички държави членки. Те са дълбоко вкоренени е, в стопанския живот и в е, социалната тъка на нашето общество. И като че ли държавите членки не искат да се вгледат именно в този аспект, е, общественото мнение като че ли подценява въпроса. Има страни и парламенти, които се тревожат от а, съществуващо положение. От а, парламентарната трибуна в някои държави членки се отправят ясни послания към обществеността, а, в които се изяснява заплахата. А нашия доклад е опитът ни да бием тревога за корупцията. Може би твърде дълго сме се примирявали с мисълта, че моралните кодекси за политиците, например, са достатъчни, но това вече не е така. Тук в Европейския парламент е, ние представяме общата картина на изборите за Европейски парламент през 2009 година. Бяха избрани лица, получили осъдителни присъди и то в дела по много тежки а, престъпления. В края на краищата не можем а, да се задоволяваме само с наличието на етични кодекси. Трябва да сме наясно със съществуващо положение. Миналата седмица отново станахме свидетели на масирана акция на организирани престъпни групи с цел изпиране на пари. И това е смъртоносен удар за нашите държави, за нашите економики сега, в момента на е, затягане на финансовата дисциплина, економическата криза и, колкото и комисията да не иска да говори за това, корупция. 120 милиарда евро годишно са разчетите на Европейската комисия. Според мен това е минималната сума. И поне половината от тях, 60 милиарда, идват от незаконна дейност в Италия. Точно половината от облагите от престъпна дейност се реализират именно в Италия. Не можем да сме съвсем точни а, е, в изчисленията за прането на пари. А, е, просто знаем, че а, е, цената за европейската економика е много висока. Ако искаме да намерим данъчно обежище, изобщо не ни се налага да излизаме вън от Европа. Европа е пълна с такива райски кътчета за укриване на данъци. В Германия, Франция и Италия навсякъде действат организирани престъпни групи. Руската мафия е навсякъде. ФБР е, работи в Будапешта, Японската якудза също се активизира. Разполагаме с данни от държавите членки и трябва сериозно да помислим. Защото се налага да имаме политика за борба с организираната престъпност. И именно с помощта на държавите членки можем да хармонизираме нормативната си уредба. Проблемът не засяга една отделно взета страна. Организираната престъпност се възползва от кризата, възползва се от тежкото положение в немалко на брой страни. Ние, може би, не си даваме сметка колко голям и колко тежък е проблемът. Защото организираната престъпност а, действа много бързо и се възползва от всички вратички, от всички пропуски в нашата нормативна уредба. Просто не знам какво друго бихме могли да направим, но поне можем а, непрекъснато да сме в взаимодействие с а, националните парламенти, защото Заедно можем да постигнем повече. Не само а, да а, завишаваме наказанията. Сега преминавам с, към темата корупция. Дам думата на докладчика за 4 минути. Заповядайте. Тема по въпроса за корупцията. Вече споменахме защо решихме при разделянето на мандата да разгледаме организираната престъпност, корупцията и прането на пари. Е, Защитата на легитимната економика, разбира се, е и начин да защитим хората, да ги защитим срещу обществената администрация, която е много нападателна. Непрекъснато се изискват различни разрешения в държавите членки и нещата са много сложни. Бюрокрацията е бавна, има много ненужна бумащина и за всичко това лежи корупцията – Що се отнася до инвестициите, например, когато видите престъпността, свързана с корупцията, може да видите, че често става въпрос за инвестиции от други държави членки или от трети страни. В ситуация на кризи нещата се случват по този начин, защото корупцията намалява доверието в институциите и освен това засяга целият въпрос за доверието. Хората, които са избрани в нашите региони, трябва, разбира се, да се интересуват от това, което ние имаме да кажем. Разгледали сме осигуряването и благоденствието на отделни лица. И всичко това зависи от работата на бюрократичния апарат. Например, ако има законодателство и то се приема срещу заплащане, то тогава дори обществените законодателни актове имат неправилна, не, са съставени неправилно, трябва да имаме по-добър подбор на административните служители и също така трябва да видим подбора на хората, които участват в политическия живот на страната. Риферито е анкесо реато спесо тран... Корупцията е разход. Тя много често е международно явление. Разгледахме какви са санкциите. Те са доста тежки. Много неща са предвидени в държавите членки срещу администратори, ръководители и други, които участват в корупцията. По принцип може да се осъдят мафиотски организации за корупция. Разгледали сме всички налични правни и правосъдни мерки, с които може да се установи случай на корупция. Корупцията е важна в обществения контекст, но също така е важна и в частния сектор. Да си говорим, например, за банки, които дават, да речем, заем за ипотека и а, всички процедури, свързани с измамите във връзка с това. Например, има конкретни примери за корупция в тази област. Европейския съюз участва напълно в борбата срещу корупцията в Гърция. Греко, греко. В Греко. Опитваме се да разберем как стоят нещата по отношение на политиците, официалните служители, официалните лица. Тук обаче нещата опират до принципа на субсидиарност и много често корупцията е транснационална, наднационално престъпление. Поради тази причина, за да можем успешно да се справим с нея, ни е необходимо изключително силна международно сътрудничество от страна на право, раздаващите правоприлагащите органи. Засяга се и въпроса с доверието между държавите членки. Трябва обаче да си възстановим и доверието от страна на гражданите. Много е трудно, когато а, някой гражданин преди известно време а, се е сблъскал с публичната администрация. Говоря за изследването от 2012 година. Четирима от всеки петима европейски граждани имат притеснения за корупциите, за корупцията, извинявайте. Поради тази причина корупцията е начално място и след приоритетите, по които са ни необходими политически действия. Преди няколко седмици Siamo consapevoli che questo confronto costruttivo potrà offrirci ulteriori spunti di riflessione nel contrasto това, което разгледахме, ще ни даде допълнителна възможност за размисъл, що се отнася до справяне с корупцията. Имахме това предвид, когато съставихме така наречения окончателен текст. Благодаря ви, господин Яколини. И сега дам думата на следващия колега. Дами и господа, благодаря ви много за това, че ми давате тази възможност да се изкажа. Нека първо подкрепя някои от инициативите, за които чухме, тези, които засилват координацията и свързват нещата на европейско ниво, независимо дали става въпрос за прокурорска дейност или за надзор. Вярвам, че последствията от това са много важни. Надзора и контрола, така наречения мониторинг, е много важен, за да може да насърчи медиите и политическите органи да се справят с корупцията по един ефективен начин методологията се е доказвала, особено що се вземе опитът в, да речем, Световната банка или Международния валутен фонд. Второ бих искал да наблегна върху нашия опит в Харватска при борбата с корупцията. Благодарение на вашия парламент сме получили голямо признание за своя успех. Защо, успях, защо успяхме? Разгледахме доста случая и то на много високопоставени политици и официални лица пред Харватския съд. Корупцията не се отплаща. Това е много важен урок. Сега, що се отнася до конфискацията на средства и други проблеми, искам да привесвам инициативата, за която се говори. Наистина трябва да имаме по-ефективна превенция. Трябва да се декларират имоти, доходи, декларации за конфликт на интереси също трябва да има. Превентивните мерки трябва да са ефективни. Корупцията е като малария. не спираме корупцията, като се борим с отделните комари, а просто пресушаваме блатото. Благодаря ви. Благодаря. От Австрия. Благодаря аз много, госпожо председател. През последните години ние в Австрия се борим с корупцията. Поради тази причина сме възприели една от най-строгите законодателни рамки по отношение на корупцията. Има модел за по-ефективна борба с корупцията. Най-добрият начин да се справим с корупцията е да имаме прозрачност във всички обществени и частни дейности, по този начин това ще предотврати корупцията. За съжаление, в класацията на Transparency International Австрия е свалена едно място надолу, нещо, което ние не разбираме. Но ми се ще да знам дали това свидетелства за нещ, някакви тяхни съображения. Парламенто португезе Жоао Лобо. От името на португалския парламент Жоао Лобо. Добре, сеньора президент. Благодаря, госпожо председател. Аз искам първо да поздравя всички участващи в дискусията. Поисках думата, за да изразя становището на португалския парламент по проблемите, които обсъждаме и да ви изложа мерките, които вече сме приели. Говориме за наказателно право, санкции, банковите сметки, до които трябва да имат достъп различни държавни и разследващи органи. Да, прави сте. Но аз Считам, аз лично считам, че последиците от криминалната дейност, престъпната дейност са огромни и много пагубни за цялото общество и на тях трябва да се отвръща с много крути мерки. Трябва да разбиеме пакта на мълчанието и да вземеме е, много спешни мерки за защита на е, доносниците в кавички и на свидетелите. Това са лица, които, чието живот е в опасност и дори се чуда дали не трябва да се опитаме да вземеме някакви мерки срещу тези, които не споделят информацията и които не е, съобщават за престъпни деяния. Дали просто не трябва да предприемеме наказателни мерки срещу мълчанието срещу, он, срещу онези, които не са предприели необходимите мерки, за да, съществат, за да защитат гражданството и обществото изключителни престъпления, срещу които трябва да се използват изключителни мерки. Следващият, господин Рулевски. Благодаря. За последен път взимам думата, обещавам. Просто искам да благодаря на господин Яколино, който направи увод в е, една много трудна тематика. Корупцията е, е нещо, което не е, е. не, това не е еднократно действие, това е един цял процес и съответните мерки трябва да бъдат е, не еднократни, а част от един цял процес. Тук е... Тук не става дума само за взаимоотношения между първоразпоредителни органи или а, някакви обществени органи и частни а, а, предприятия или частни единици, когато става дума за достъп до банкови сметки, става дума за един цялостен метод. В Полша а, корупцията беше в премахнат борбата с, борбата с а, корупцията минава през заявяване на всички а, проявления на опит за корупция. Вие ни поканихте на коктейл. Според нашите правила аз трябва да декларирам или да регистрирам а, тази покана, но при всички случаи ви казвам, че ще присъствам на коктейла. Още... Ние също наследихме от а, а, комунизма някои практики, корупционни а, практики и дори наследихме и някои е, понятия, термини, езикови е, обрати, които означават да е, а, да, да, да уредиш, да направиш, да а, предоставиш нещо на някого, включително уреждането на търгове, за обществени поръчки и така нататък. Нека да дам един пример. Понякога Понякога нещата не се правят само за собствена облага. Примерно един чиновник е решил да помогне на човек с увреждания или това е до, до, известна, до известна степен а, а, един, а, един похват, един нас, наследен от а, комунизма, нещо като шурубаджан, като шурубаджанакизъм. Вие казахте, че е се, се, се, се провеждат а, разследвания, но дали използваните методи са достатъчно целесообразни, за да изяснат естеството на корупцията? Господин Яколино, какво ще отговорите на зададените е, ви въпроси? Така. Що се отнася до а, казаното от а, хрватския колега и производствата или а, прекалено бавните производства. Не знам какво имахте предвид, дали административните процедури или съдебните производства. Прав сте, че трябва да се да има бързи, бързи процедури, за да можем да е, отговориме на очакванията на гражданите, но ако имате предвид е, продължителността на съдебните производства, то ние днес приехме един е, текст с препоръка за бързи производства. Знаете, че в някои държави членки съществува раз, раз, раз, раз, раз, съществуват различни процедури, по-бързи, по-бавни. И както каза хърватския кол, колега, Immaginiamo anticorruzione ако не отговориме достатъчно бързо на очакванията на гражданството, просто като че ли процедурите ще потънат в забвени. Така че трябва да се получиме от най-добрите практики в договора за функциониране на Европейския съюз, т.е. в Лисабонския договор, е предвидена е предвидена възможността за създаване на служба на европейския прокурор, който, която, ще, която би се борила с е, корупцията на общоевропейския европейско равнище. Госпожа Алфано ще отговори на нашия португалски колега, а по повод а, коментарите на полския колега, който всъщност зададе въпрос на госпожа Алфано и на госпожа Малстръм. Да, кору, кору, корупцията е една подвижна мишена, трябва да създадем един единен процес, който и да има едни единни правила. Ние също не можем да получаваме подаръци над 150 евро, но в крайна сметка коктейла и за нас и за вас, така че той не струва 150 евро, така че сме под прага на корупционни практики. Но факт е прав, Прав сте, че трябва да се налагат санкции на администратори, служители, политици, които по някакъв начин се подават на корупция, а да по някакъв начин да насърчаваме всички от тези, които не се подават на подобни е, практики. Allora, dunque, ris- <laughs> ehm, comincio dal... И така ще започна с въпроса, за а, разчетите които са направени за борбата с организираната престъпност. Какви са били източниците на данни? Миналата година бяха изнесени тези данни от комисарят Малмстрём. На мен ми се сториха доста амбициозни числата. Е, очевидно, non indifferente, qua ci sono i funzionari della Commissione, c'è una... Uh... Наложи се едно доуточняване на въпросите между парламента и комисията, връщане на предложенията от едната институция на другата. И ми се струва, че днес още веднъж комисарят Малмстрём заяви, че до лятото ще е готов доклада за борбата с корупцията. И ние го чакаме, както и вие. И чак тогава ще можем да направим първоначалната си оценка. И ще можем да направим а, сравнение с пакета за а, мерките за борба с корупцията, които приехме миналата година. Да направим съпоставка между доклада и нашия пакет предложения и това да стане до лятната вакансия. Колегата от португалския парламент, бихте ли си повторили въпроса? Благодаря, на... Благодаря госпожо председател. Ще се опитам да бъда по-крат, по-ясен. И някои економически престъпления могат да бъдат много пагубни за вътрешния пазар и за цялата европейска економика. Става дума за някои от аспектите на престъпна дейност, които обсъждаме в момента. Същевременно мисля, във всички доклади се говори за защита на свидетелите, но аз мисля, че трябва да, е, да помислиме за е, някои мерки за защита на онези, които съобщават, информират доносниците в, е, в, в кавички. Но, но, но, как, но как същевременно да имаме необходимия баланс? От една страна да запазиме, да, да, имаме, да имаме правила, да имаме право на защита на личния живот, но същевременно да могат да бъдат наказвани и преследвани нези, които не информират за престъпления спрямо економиката на Европейския съюз. За има ли възможност тези две неща да се съчетаят и подобно явление, подобни мерки да бъдат е, вписани в европейското законодателство? Е, Чудесно. Разбрах ви и ви благодаря за въпроса. Според мен трябва да разграничаваме категориите теми, които ще включим в доклада. Това е отправната ни точка. Много голямо значение има правилното разграничаване на терминологията, на категориите, още повече, че те се употребяват по различен начин в различните държави членки. Между информатор и вътрешно лице, което подава сигнал, правим разграничение. Сътрудник е, е понятие, в което също се влагат различно значение. В някои държави членки, член на престъпна група, който е готов доброволно да сътрудничи, се нарича а, е, сътрудник в а, други правни системи не се приема тази а, терминология. И а, съвсем ясна е разликата между свидетел на обвинението или свидетел призован от прокуратурата от една страна и от друга страна извършил престъпление, който се е съгласил да сътрудничи Тази схема е особено ясна, а, когато има изнудване на търговски фирми. или на производствени предприятия, от които организирани престъпни групи събират онова, което те наричат а, пари, срещу които а, ще им бъде предоставена защита, а това е откровен рекет. Това е изнудване, което може да придобие застрашителни размери, може да се стигне не само до заплаха за убийство на член на семейството и до реално е, убийство. Тогава може да се получи сигнал, е, но като се има предвид колко са големи заплахите, не е много лесно. Правоохранителните органи разследват подобни сигнали. И в този случай ние имаме свидетел – той е добросъвестен търговец. Търговец, който няма нищо общо с а, извършваната престъпна дейност. Те са свидетели на обвинението. Но вие говорихте за нещо друго. Вие говорихте за нарушилите е, закона за омерта, за мълчанието. Това са вътрешни хора на престъпната организация – Практиката в различните държави членки е специфична. Недоносителството се преследва в повечето държави, но предвидените санкции са различни и крайният резултат съответно е различен – in questo momento viene eh, non solo contrastato ma eh, è privato della, della possibilità di poter eh, eh non solo поржерси е метресен. Стопанската дейност сериозно се затормозява от действията на организираната престъпност. Възпрепятства се нормалния стопански живот и трябва да се работи в различни посоки. Защо ви давам този пример? Защото аз познавам точно такава практика у нас. Рекетът, който на италиански се нарича пиццо, е широко разпространен. Основен източник на доход за мафията е събирането на рекет чрез заплахи и изнудване. Така мафията териториално упражнява много строг контрол върху даден район и така хората знаят, че не може да им мине през ума да отворят магазин или да организират производство, ако не си платят на мафиотския бос, който контролира района. Иначе не могат да припарят до а, помещенията, в които искат да работят. Разследват се такива случаи. Търговците се боят, а положението се затруднява още повече, когато така или иначе по друг канал започне разследване и изведнъж търговците, които до този момент са били жертва на изнодвачите, се, е, се превръщат в съучастници на престъплението. И това ги възпира още повече да а, е, дават а, е, а, показания. Салваторе ще подкрепи в а, Сицилия, имаше съвсем наскоро такъв случай – известен ви е телевизионния канал а, на италианската телевизия Районо. Прочут ресторантьор, който редовно се появява в предаванията на Рай Уно, се оказва, че два пъти в годишно, по Великден и по Коледа, си плаща лептата на изнодвачите, Обаче, след като се осмелява да подаде сигнал и да арестуват е, изнодвачите, Колкото и да е жалко, трябва да кажа, че веднага на мястото на арестуваните се намества друга банда, която започва да а, заплашва майката на собственика на ресторанта и тя е принудена да се движи с охрана навсякъде. Ето за това трябва да се направи нещо. Трябва а, да се действа в такива ситуации, защото е необходима много силна и морална подкрепа на търговците, които решават да сложат край на тази практика. Системата за а, работа с а, свидетелите се организира по линия на програмата за защита на свидетелите към Министерство на вътрешните работи – Понякога се сменя самоличност, свидетелите получават ново име, преместват се в друг град. Те получават защита от държавата. Италианската общественост гледа с много добро око на тези защитени свидетели, понеже знае, че по друг начин не може да се води борба с организираната престъпност, дори понякога за сметка на ограничаването на личната свобода. Все по-видима става тази а, практика и сега давам думата на господин Яколино по последната тема – изпирането на пари. Пет минути за представяне от страна на докладчика и след това Ще имаме още един кръг въпроси и отговори по последната ни тема. Моля, ако искате да вземете думата по тази тема, попълнете зеления формуляр. Между другото, благодаря ви за ентусиазма и благодаря ви за това, че приехте предложението ни да работим именно по този начин. Така мисля, че се улеснява значително работата ни. Заповядайте. Bene, siamo alla, <clears throat> alla terza grande questione che è quella legata al, al riciclaggio. Първо ще говори господин Яколино. Да, сега вече преминахме към прането на пари. Както казахме в самото начало, си говорим за 1 трилион долара, щатски долара годишно в световен мащаб. Това са последните изчисления. Смята се, че трябва да приемем тази конкретна система като достатъчно достоверна. В нашия документ сме се опитали да стигнем до първопричините на прането на пари, да видим какво би могла да бъде адекватната мярка срещу него. Разбира се, ще е необходимо да засилим нещата, свързани с надзора на банковата система, което изисква необходимата финансова експертиза. Важно е да имаме надзор над банковите институции По този начин ще можем да отделим надлежно внимание и да направим да упражним правилен контрол. Европейския парламент одобри двойния пакет, така че вече ще сме преминали към един истински банков съюз. Трябва да се вземе преди обаче, че банковите, банките извиняват, извършват различна дейност e banche di investimento. Occorre soprattutto и поради тази причина в момента има усилия да се направи разграничение между инвестиционни банки и банки, които предоставят услуги на крайни потребители. По този начин ще се зададе едно задължение, при което в случай на подозрителна транзакция ще имаме подходящ контрол, за да може да се види кой е бенефициентът, кой печели от тази транзакция и кой получава в крайна сметка парите. Е anche la loro operatività a distanza. Così come è importante identificare il soggetto. Тоест, отдалече ще се следят банковите операции. Важно е да се идентифицира конкретното лице, което се опитва да задвижи, да стартира операция, която вероятно е измамна. Има много случаи на измами с кражба на самоличност, особено що се отнася до прането на пари. И обществеността и частния сектор трябва да се борят с а, този феномен, с тази престъпна дейност, която е трансгранична по своята същност. Освен това, тя има голямо значение, затова е необходим подход в целия Европейски съюз сътрудничество с трети страни, особено тези страни, които се смятат за данъчен рай. В момента те са около 60 на брой. Ще ни е необходим кораж, не само твърдост и убеждение в момента да работим по този по това явление. Също така имаме нужда от сътрудничество с частния сектор. Ако наистина искаме да прекратим всички измами, свързани с данъчни а, укривания, данъчни, да, данъчен рай и пране на пари, трябва да се направи, че голяма част от прането на пари, 20%, са свързани с а, укриване на данъци. Трябва да имаме солидарност в своите данъчни и фискални системи spezzare questo legame che c'è fra il riciclaggio di denaro sporco, наркотрафик. Това е цената, това е което ще ни е необходимо за да разрушим връзката между незаконните облози, незаконния трафик, трафика на антики, трафика на човешки органи, както и много други дейности, които стигат дори до трафик на хора. Всички тези неща могат да бъдат също така свързани с прането на пари. Трябва да разпространим и насърчим информираността, а и превенцията. Това се струва да бъде повторено сега. Напълно сме убедени, че престъплението, свързано с изпиране на пари и самоизпиране на приходи, трябва да бъде приоритет за всички държави членки. Освен това, сме убедени, че това трябва да бъде нещо, което е от специалната компетенция на Европейския обществен прокурор и тази служба, което ние се надяваме, че ще се случи в необходимия времеви порядък. Ще участват в това и хората, които работят на практика в тези сектори, финансовите посредници, това са много важни сектори, по които трябва да работим, ако искаме да поддържаме добър контрол върху подозрителните финансови транзакции, които са транснационални по своята същност. Това е основна предпоставка за тази работа в прогрес. Това е свързано и с, предложен... и с приемането на предложението тази сутрин. Вярвам, че ще имаме възможност за допълнително усъвършенстване на документа до окончателното му приемане. Един а, добър пример за международно сътрудничество. Аз съм от Обединеното кралство. И имаме две, две желания за изказване от Франция и от Литва колеги, тъй като ние всъщност се движим по-напред от заложения дневен ред. Аз предлагам, че въпреки, въпреки че в момента говорим конкретно по прането на пари, ако някой от вас иска да допринесе с нещо към дебата, сега е момент да кажете каквото ви е на душата защото сме тук, сме се събрали да работим по този ключов въпрос. И така, сенатор Пие, не знам къде сте, но ви давам думата, заповядайте господин председател. Имам два въпроса. Първо, технологията за пране на пари е ясна. Не смятате ли, че борбата, най-ефективната борба срещу прането на пари е много голяма реактивност при обмен на информация между държавите от Европейския съюз на първо място и трябва по някакъв начин, може би, да нас насърчиме предоставянето на информация, без да, да не се чака тази информация да бъде поискана. И второ, няма ли срещу прането на пари едно препятствие? Едно препятствие, което ние трябва да премахнем по някакъв начин, Става дума за банковата тайна. От изключителна релевантност бяха вашите въпроси. Сега давам думата на колегата от Литва. Моля ви, кажете ни как точно произнасяте името си. Алгес Кашиета. Благодаря много съответните органи на Европейския съюз инвестират в осигуряване на координация и предоставяне на помощ на правоохранителните органи в държавите членки. Искам само да задам няколко въпроса. Един от ключовите партньори в защитата на финансовите интереси на Европа е ОЛАФ – Европейската служба за борба с измамите. Има въпрос, що се отнася до реформата на ОЛАВ. Този процес в момента наближава своя край. В момента обаче има дебат в Европейския парламент за промяна на законовата основа, която е в основата на ОЛАВ. това може да затрудни дейността на ОЛАФ. Какво смятате вие по отношение на смяната на правното основание за работата на ОЛАФ? Има ли някой друг, който би искал да говори? Това бяха двамата господа, които са включени в официалния списък на хората, които искат да се изкажат. Но ако има някой друг от вас, който би искал да се изкаже, сега е вашия звезден час. Не виждам някой да маха с ръка. Салваторе, искаш ли да отговориш? Извинявайте, ето, давам ви думата. Кажете ни кой сте. Падрианаго. Ако мога само да започна своите коментари с следното наблюдение. До много бях впечатлена от изказванията на председателят и на членовете на комисията става ясно, че вие работите с много страст и това определено е необходимо, ако искаме да отбележим напредък. Въпреки това, ми се струва, че има допълнително а, измерение. Не можем да подходим само економически, защото що се отнася до а, конфискуването на приходи, от незаконни дейности, трябва да се има предвид, че това намалява доверието в органите. Ние работим възоснова на хармонизация, а тук намаляваме доверието на хората в институциите, намаляваме общественото доверие и по този начин затрудняваме затрудняваме налагането на централизиран подход. Там, където имаме подходяща стратегия за борба с корупцията в моята страна в Гърция, имаме много политическа воля и през последните години видяхме настъпването на една истинска стратегия, нейното реализиране, с координатор, който директно отговаря пред нашия премиер. Не искам да навлезам в излишни подробности. Това, което искам да кажа е следното. Не е възможно да имаме ефективни политики, ако не започнем като създадем силна основа от политическа воля. Институциите трябва да бъдат напълно оперативни, не могат да има празноти в тяхната работа. Ако има някакви проблеми в институцията, организираната престъпност ще намери веднага слабото място на системата, ще го експлуатира. Освен това имаме и правната система, която не би трябвало да седи тихо, тя трябва също да реагира навременно. Това е една от областите, струва ми се, в която правосъдните системи изостават от престъпниците. Престъпниците определено са пред тях. Що се, що се отнася до европейско ниво, трябва да мислим за общ подход и общи практики, защото ние в момента разглеждаме въпроса, свързан с прането на пари. И разбира се, ако това не съществува, то тогава други престъпления, за които то е предпоставка, също няма да съществуват. Мисля, че предишните неща трябва да бъдат атакувани. Не виждам някой друг. Добре, господин Салваторе, заповядайте. Грация. Благодаря. Благодаря, господин председател. Сега искам да отговоря на френския колега, който съвсем уместно повдигна въпроса за, за обмен на информация между различните служби. В параграф 42 на доклада ние излизаме с предложение за нал, налагане на задължението за обмен на информация Тоест, събиране на информация, обработката им и предоставянето им на ем, специализираното звено, което може да ги предаде на друга страна. Не става дума само за е, банкови, информация свързана с е, банковата тайна. А колкото до самата банкова тайна, искам да ви припомня, че преди две седмици на Г20 бе взето решение – 20-те най-развити държави в света се споразумяха да предприемат постепенни мерки за премахване на банковата тайна. Аз самия се срещнах с американски колеги и обсъдихме проблемът всички са обединени от около консенсус за евентуалното премахване на банковата тайна и ние трябва да бъдем много настоятелни. Днес, нека не забравяме, че в третата и четвъртата директива също са залегнали разпоредби, свързани с а, обмена на информация, възможността за предоставяне на информация за колкото до въпроса на а, литовския колега, Олаф бе създаден на и, т.е. Олаф е служба, която има за цел да защитава финансовите интереси на Европейския съюз. Много често обаче Олаф подава сигнали към държавите членки, които не реагират и не се е, постигат очакваните резултати. Мисля, че Европейската прокурорска служба би могла да промени по някакъв начин облика на Олаф. Олаф може би ще трябва да се пред, пред, превърне в една административна единица към Евроюст. Колкото до а, казаното от гръцката колега относно економическото, но и най-вече социалното измерение на на престъпната дейност. Разбира се, че не можем да затваряме очи пред социалните последици от тези престъпни действия, които подкопават социалната тъкан и без, и, без, и без това сме изправени пред много проблеми, обществото преживява много трудни моменти, а трябва да отделя и средства допълнително за борба с престъпността. Така че е, необходими са допълнителни структури. Ние тук в Европейския парламент създадахме една специална комисия, с която изразява много силна воля, но очакваме и от Европейската комисия да действа. защото законодателството, законодателството е добро, но не е достатъчно. Отвъд законодателството трябва да има и модели по поведение и методи за наистина приложение на а, практичните мерки. Трябва а, да има мерки, да, да, да, се, да, да съществуват мерки за категорична борба с данъчните убежища, с неспособността на държавите членки да имат строга фискална политика. Същевременно е необходимо да създадем форум за диалог, както нашия диалог тук между между, парламента, между парламентарния а, диалог и тези хиляда милиарда долара годи, които годишно се е, препират, е, биха могли да бъдат е, един, е, едно средство за разрешаване на кризите в държавите членки. Тези средства биха могли да бъдат изразходвани за култура, за образование. И за това е необходимо е да се действа, за да постигнем наистина конкретни резултати в разумни срокове. Благодаря. Само няколко коментара. Искам да отговоря на сенатора Пие е от Франция. А ако правилно ви разбрах, вие казахте, че трябва да има и обмен на информация между държавите членки. Ние сме абсолютно съгласни с вашето предложение. Миналата седмица бяхме в Съединените щати. Саладоре е, го спомена и научихме много, много се получихме от техния опит. Нека не, нека не забравяме кмета на Нью Йорк Джулиани, който заяви на времето, чието, който, чието девиз беше нула толерантност към престъпленията и престъпниците. Пред, преди е, поемането на преди встъпването му в длъжност, всеки един квартал на Нью Йорк е, си действаше сам по себе си. Всяка служба действаше сама за себе си. И чак когато, след това, когато имаше една обща картина, благодарение на обмен на информацията, кмета можеше да кажем и добре ето начини за борба с еди какво си е, проявление. Така че и още нещо, което, което научихме във Вашингтон. Американците, които а, откриха по повод атентатите на 11 септември а, на практика видяха на практика резултатите от недоверието между различните служби, ЦРУ, е, ФБР, създадаха а, а, мас, масиви за обмен на информация и за връзка от най-високите служби до най-низкото равнище. Във всека, всеки град, във, всяк, във всеки щат съществува сега един, а, една платформа, една служба, в коя, която обединява различните служби и органи и там се обменя, обменя информация. Вие сте французи, аз съм а, англичанин. Ние от а, по традиция стотици години се, се бием едни с, с, с други, но представят някой в а, Великобритания да каже с, да, да обменяме информация с французите, нашите врагове. А, това, е, това е просто недопустимо. не, не но аз сте абсолютно прав. Проблема е нашите правителства да си сътрудничат. Ей, на нас, на нас нещата ни се виждат нормални, очевидни, но е, има, има проблеми между правителствата. Това е малко са примитивни реакции, но мисля, че ние сме абсолютно съгласни с казаното от вас и Салватори също. На, по въпроса с Олаф става, става, става дума също за политическа воля. Е, волята на държавите членки да действат е, е съвместно. 90% от сигналите или докладите на ОЛАФ се, раз, се съобщават, се разпращат по държавите членки, защото в крайна сметка е, производствата и трябва да е, бъдат заведени в държавите членки. Но на практика какво става? Не се предприемат действия, защото държавите членки не желаят да реагират. Така че тук още веднъж става дума за начина да принудиме нашите правителства да е, предприемат действия. И на нашата гръцка колега. Да, социалните измерения, разбира се, е, съгласни сме, тъй като организираната престъпност е, причинява загуба на работни места е, и нанася щети на, на економиката. Не знаеме защо в крайна сметка е, Римската империя се е разпаднала, но до голяма степен най-вероятно по тази причина. Но още веднъж, още веднъж става дума за политическа воля. За политическа воля на 27-те държави членки и на 28-та, която ще се присъедини към нас на 1 юли. Но а, е, нали, казва, казват ми, че има коктейл, който ни очаква в фойето. И от името на европейските депутати благодаря ви, че дойдохте тук, за да споделите своите виждания, своята, своите становища с нас. Не разбира се, че се, ще, ще, се, ще се виждаме отново, но трябва да се възползваме от връзките, които ни... от наш, нашите отношения, връзки, за да постигнем резултати. Салватор! Да, благодаря много. Съвсем скоро ще получите текста на приятия сутринта доклад – всеки, който а, е, иска да направи коментар а, е, и да сподели идеите си, а, е, може да го направи с радост. Ще а, очакваме ваши интереси. Така, както казах, коктейлът ще бъде организиран отвън в лаето. Всички сте поканени.